да започнем нашето изслушване по финансовите инструменти и международните стандарти номер 9. Замества се предходния стандарт. Това влиза в сила след 1 януари 2018 година със съответната процедура Ние се консултирахме с Европейската група по финансова отчетност. Освен това следим, следим темата отблизо. Вече са проведени три заседания заедно с ЕФРАК. Обсъдихме новите стандарти за отчетности с комисията. Разговаряхме с четирима важни експерти. Благодаря им за присъствието. Благодаря също така и на тези, които са във Вашингтон с онлайн връзката. Андреас Барко, който е председател на Комисията по счетоводни стандарти в Германия, Никола Верон от Института Бругел и Питърсън, Андреас Хакер Deutscher Genossenschaft und Raiffeisen и университета Ферн в Хаген. Благодаря също така на Майк Ашли, който е заместник-председател на Ефрактек и председател на работната група за финансовите инструменти. Благодаря им за присъствието. Ние ще разговаряме по някои общи въпроси, не само за финансовите инструменти в деветия пакет. Има някои важни съображения при застраховането, както и несъответствието спрямо пакет 4. Тези и други важни въпроси ще бъдат обсъдени с нашите експерти и екипа за преговори. Започваме с експертите. Всеки от тях има по 5 минути. Първият е Андреас Баркал. Заповядайте. Уважаеми господин и дами и господа, благодаря за възможността да говоря по темата днес. Това е тема, която е свързана с въвеждането на стандартите в средата на 2014 година след обширни дебати. Шест години са доста за един такъв е, проект, който трябва да отговори на неотложните нужди при криза. Но така или иначе финансовите инструменти са трудна тема. Става дума за практики за управление на риска, които съществено се промениха – дали новия пакет е адекватен отговор на предизвикателствата? Моят отговор е да. Повечето от предприятията, които използват тези стандарти, производители и доставчици на услуги, използват финансови инструменти, но за разлика от финансовите институции, техните инструменти са обикновено традиционни, неструктурирани, структурирани някои от тях използват и деривативни продукти. Искам да ви помоля малко по-бавно да говорите, казва председателя, защото преводачите не могат да следят. Извинявам се, казва оратора. Някои от тях използват, както казах, деривативни инструменти, за да си подсигурят финансовата позиция. За тях новия пакет сигурно ще подобри финансовото отчитане, тъй като новите изисквания водят до по-добро съответствие между управлението на риска и счетоводните практики. Има и по-голяма прозрачност. Има обаче и крайни случаи, при които корпоративният свят ще продължи да използва финансови инструменти по обичайния начин. Това ще доведе до несъответствие. Първо, финансовите институции, най-вече банките, тук има две ключови области, където новия пакет ще отговори на проблеми при финансовата криза. На първо място, новите изисквания при финансовите инструменти означават, че предприятията вече няма да могат да отчитат чрез нетрадиционните финансови инструменти при разходите и по този начин да прикриват въздействието на риска. Банките, които са използвали рискови инструменти, ще трябва да докладват за тези инструменти по справедливата им стойност. Всичко това създава прозрачност. Някой би казал, че се прави разлика между неструктурираните и структурирани инструменти. Аз мисля, че това е разумен подход. На второ място, новия пакет съдържа нов модел, който избягва действията, които идват твърде късно и са твърде ограничени. При този модел има всъщност огромна промяна в сравнение с стандартите 39 защото влушаването на кредитоспособността се вижда много по-рано. Предишните стандарти всъщност показваха неизпълнението, но не бяха достатъчно точни като доказателствен материал. Пакет номер 9 ще промени това и ще отчете всяка промяна, която се превръща в съществена. Това е голямо подобрение и се подкрепя най-общо казано от банковите регулатори и регулаторите на ценни книжа. Нека засегна и застраховането. Много от аргументите за банките се отнасят и до застрахователите, но има важна разлика. Е, защото при тях Пасивът се регулира от различен стандарт. Това е стандарт номер 4, който в момента се преработва, но не е окончателно финализиран. Ще има различна дата за влизане в сила при този стандарт. Това може да доведе до известно напрежение. Аз се надявам, че Европа ще се включи в дебата и ще работи с съвета така че да се намери международно решение. Нека кажа, че всъщност да търсиш съвършения счетоводен инструмент е като да търсиш свещения грал, никога няма да го намериш. Но ми се струва, че този пакет е напълно подходящ. Стандартите трябва да се приемат бързо, за да може Европа да съответства на останалия свят. Благодаря ви.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 възможността да говоря пред вас. Бих искал да използвам тази възможност и да представя темата през погледа от гледната точка на Германската асоциация на кооперативните банки. Е, нашата асоциация представя 20 милиона членове и финансовите организации са над, е, над 1000 дребни е, кооперативни банки. Повечето от тях при от, обаче не са съгласни с приемането на и използването на стандартите на, на пакета с 9. Например, е, германските е, агенция за е, поставяне на стандарти е против това и аз се, чудя. Мисля, че наистина това, както бе казано, няма да е свещения грал в никакъв случай. За мен това е един много важен стандарт за финансовата индустрия и важен за финансовата, за финансовата стабилност. Така че е в интерес на всички е да имаме до добър, добър е, стандарт. Е, важно е да може да се оправя риска на вложителите и на управителите на банки. Тук обаче се съдържа сериозна опасност и именно огромният проблем се корени в е, счетоводството по пазарна стойност това новия пакет не предлага нищо по-добро в сравнение с а, а, 39 е, и аз 39, е, що се отнася до дългосрочната стабилност е, на финансовата система. Тя ще бъде напротив подкопана. И аз имам мнението на доста застрахователни дружества и фондове, които имат сериозни резерви в това отношение. Трябва да се попитаме какви подобрения се очакват от въвеждането на този стандарт какви възможности за преодоляване на процикличността. Има два подхода. Е, единия е, е счетоводство по справедлива стойност, другия е по оценка по пазарна стойност, т.е. по е, стойността на покупните разходи много често използването на пазарната стойност е, чисто теоретичен модел той няма нищо общо с е, действителността на пазара. Но е, дори в, е, в, в традиционното счетоводство ние поемаме информация от пазарите и, и съответно информираме пазарите. Като правим балансите си, счетоводните отчети на базата на тази пазарна информация. Обикновено това отразява кешовите потоци е, и е, помага за предотвратяване на е, процикличност. В новия пакет обаче дава възможност да се заложи по-висока стойност, т.е. в реализират се печалби благодарение на което и се завишават печалбите в балансите, в счетоводите отчети. Това, че не да видим какво се крие за този нов е, е, стандарт един, една международна група се опитва да наложи този стандарт, което означава, че ще бъде интернационализиран той, това е окей, okay. но е, в известен смисъл това ще вреде до монополизация, което не е, е добро. това, което прочетах в е, това, което се, се предлага, няма нищо общо с е, едно научно изследване, което е, е, ми попадна на този въпрос. Ще има полза, разбира се, да се, е, за някои ще има интерес, е, е, някои имат интерес в въвеждането на този стандарт, но трябва да е ясно, че само конвергенцията и е, е, прилагането на този стандарт в световен мащаб няма да подобри нещата, защото е, това ще умножи системната една грешка и ще превърне грешка на цялата финансова система. Системна грешка. Какво е за предпочитане? В никакъв случай не би трябвало да се разширява приложното поле на този стандарт, на този пакет това, което липсва тук е демократичен контрол, защото той е замислен от експерти, без да се да се представя детайлите. В крайна сметка се представя един цялостен пакет. И е, Европейски съюз е представен пред избора всичко или нищо. Но не трябва да е така, защото по принцип е, един стандарт е, трябва или да се отхвърли, или да се приеме. Правната основание в крайна сметка се дава в регламента за счетоводната отчетност, където трябва да се докаже, че сегашният модел не е достатъчно дос... надежден по отношение на, на а, паричните потоци. И това всъщност подкопава финансовия ред, системата. Благодаря. Благодаря сега Майк Ашли. Благодаря за възможността да се обърна към вас. Има две основни точки, които искам да изложа в моето въведение, защо трябва да подкрепим стандарт 9 и също така, кои са някои от криво разбраните му изражения. Първо, защо трябва да подкрепим този стандарт? Защото той подобрява финансовото отчитане по три начина. Първо, имаме основна промяна в модела на обесценка на активите. Той е различен от модела на очаквана загуба, защото наистина не се действа твърде късно, твърде малко макар че теоретичната основа не е толкова добре разработена. На второ място се отчитат и измерват финансови инструменти възоснова на структурирани и последователни принципи, следователно информацията ще е по-добра. На трето място имаме счетоводно отразяване на хеджирането, което всъщност съответства на бизнес практиките. Е, всичко това вече е оценено от ЕЦБ, от е, Европейския банков орган, отговорено е и на изискванията на Г20, както и защитата на инвеститорите, искани от, искана от ЕСМА. Има консенсус за подкрепа на този стандарт и то без закъснение. Застрахователната индустрия има някои тревоги, не точно свързани с стандарта, но с липсата на съответствие при сроковете за влизане в сила на застрахователните стандарти. Този въпрос трябва да се реши. Стандарт номер 9 би трябвало да обслужва основната цел на регламента за счетоводните стандарти, високо качество на прозрачността и сравнимост при финансовото отчитане. На второ място, трябва да кажа, че не всичко се разбира достатъчно. Например, модела на отразяване на обесценката на активите, субективността при този модел и изискванията за справедлива стойност. Знам, че някои предпочитат модела да отразява очакваната загуба, защото това звучи привлекателно, но неправилно. Не става дума за загуби, а за аритметичен резултат. Това не е очаквана загуба, това е резултат, който се получава, като се обесцени, например, германския държавен дълг и се използват нивата дадени от гръцкото правителство. Това няма да се отрази толкова на САЩ, защото там схемата на кредитиране, особено на потребителските пазари, е различна, но е важно за капиталовите пазари. Също така има притеснение, че този модел зависи от субективна оценка и следователно е, подлежи на критики. Принципно трябва да кажа, че това не е вярно, защото имаме Базелския комитет, насоките за изпълнение. Това трябва да намали разнородността на практиките. Този стандарт налага и изисквания за оповестяване на информацията. Това ще помогне на инвеститорите. Те ще знаят как да се подготвят за изпълнението на стандарта и как да има по-голяма прозрачност при влушаване на кредитирането. Накрая, Остават някои тревоги е, за отчитането на справедливата стойност. Е, от самото начало забелязах, че според ЕЦБ стандарт номер 9 няма да стигне до по-широко използване на справедливата стойност, отколкото стандарт 39. Но това не е така, е, защото става дума за амортизираната основа на разходите и Всъщност това се отнася до всички видове бизнес и финансови инструменти. Въпросът е къде ще теглиш чертата. Освен това, се обръща внимание на риска и вида дейност, дали става дума за кредитиране, търгуване, холдинг или продажби. Всичко това направлява дейността възоснова на принципите. Има и по-добро разбиране за използване на измервателя справедлива стойност. Благодаря, готов съм да отговоря на въпросите ви. Безобразие. To all speakers, as you heard... Благодаря на отговоря на първият от двата ви въпроса за това дали е, стандарта 9 трябва да бъде за, за, забавен, докато се реши проблема с засухвателния бизнес. Не мисля, че някой е, иска такъв вариант. Аз е, в никакъв случай. Е, всички, е, чието мнение взехме, чухме, е, реагираха по същия начин. Казаха, не, не бавете стандарта, той ни е нужен много е, бързо и без това вече много се забавиха нещата. Трябва 2018 да бъде годината, в която ще, той ще трябва да влезе в сила за банковия сектор. Но дали тази дата ще въжи и за застрахователния сектор или не, не е ясно. Въпросът е дали е, това започва прилагането на една част от балансите сега и друга след 2-3 години. Ако е, имаме интегрирано управление на задълженията, е, тогава логично е да започнат в един и същ момент. Ето защо има сега някои съображения, като например нека да допуснем един, едно забавене, отлагане, което да е пожелание, няма да е задължително, ще бъде пожелание само за конкретен е, вид е, дружества, докато повечето, мнозинството трябва да започват да прилагат стандарта максимално бързо. Благодаря. Е, само една минута имате. Да, съвсем е, бързо, е, съвсем е, накратко. Съгласен съм с бързото утвърждаване. Въпроса за заснователния сектор е много характерен. IFRS 9 трябва да се прилага към всички от сектори и не би трябвало този стандарт да бъде заложник на или отделни сектори да бъдат заложници на този сектор. Тоест, не трябва застрахователния е, е, сектор и неговата специфика не трябва да пречи на процеса на утвърждаване и въвеждане на, IFR, на IFRS 9. Е Колкото за разликата с, между САЩ и Европейския съюз, мисля, че проучването, което е провело, възложило комисията ЕКОН е много вярно. Разликата между IFRS 9 и американския избор в момента не е ясна. Сега само практиката дава отговори на този въпрос, но на това не трябва да се гледа от гледна точка на конкурентно преимущество или не на американските и европейските банки и да бъдат те противопоставени. За момента не мога да кажа, колкото до по-широкия дебат за конвергенцията между американските и е, този стандарт, ще бъде странно Европейския съюз да се чувства задължен да използва американските, е, да използва е, аргументи на Американската агенция по стандартизация, по стандарти за, в своя полза. Благодаря, господин. Следващият оратор. Благодаря на експертите, които изслушахме. Два въпроса съвсем кратко. Първият беше за две, модела на очаквана загуба е, за срок от 12 месеца. Какъв е, каква е, е логиката? Защото ако говорим за 12 месеца, ние говорим за натрупана, е, модел на натрупана загуба, предизвикана загуба нямаме идеалния модел, но все пак какво мислите по другите компромиси? не да кажем, да кажем, ако не модел на загубата от първия ден или модел на потенциалната загуба, като, като компромис, като нещо върху което бихте помислили по-нататък, като втора стъпка. Второто е нещо, което мен ме смущава, свързано с някои е, коментари на професор Кристофер Нупс, е, е, бивш председател на съвета за стандарти. Този е, доклад е, бе в е, сайта преди, ня... до, няколко седмици. Някои бележки от него обаче е, са извадени от него. Тези, това, което е, е заличено, е, е ще прочета. Е, всъщност е, това отношение, е, е, малко деликатно към закона, вече се превърна в традиция, но финансовото, при финансовата отчетност нещата са много по-тънки, когато говорим за дружества, като, които трябва да прилагат стандарта IFRS 9. Някои тези методи ще са нужни от бяха нужни още през 2013 година за, от малките и средни предприятия. Това са коментари на един известен, на един известен учен в Великобритания. И би трябвало да му се доверим, да смятаме, че неговия съвет е справедлив. Но как ще сме сигурни, че съвета, който е фрак или други представители на комисията и съвета са, ни, е, са дали, всъщност са издържани от е, правна гледна точка? Благодаря. Кой желая да отговори? Thank you. I could, I could certainly take the, the, the first one. Аз бих могъл да е, отговори на първи въпрос, не съм експерт, е, не съм юрист, защо 12 месеца? IFRS 9, е, според IFRS 9, е, отчиташ всички финансови инструменти според тяхте справедливи условия в самото начало. Това означава де-факто, че прилагаш е, е, за целия цикъл, жизнен цикъл, очаквания модел на загуба. Разбира се, има елемент на двойна отчетност, тъй като е, тези допълнителни 12 месеца върху е, се добавят. Е, защо 12? Защо 24 или повече или по-малко? Съображението беше да се запази последователността и интегритета между банковите отчети за година и постиженията, резултатите на банката, като съответно се регистрират загубите. Ако е, този обикновено е, е, целта е да се компенсира тази процент от загубите с спечеленото печалбите в рамките на една година. Това е моето обяснение. Това не е също като трупа на предизвикана загуба, защото ако си открил, че нещо е провокирало е, загуба, тогава се връщаш и отчиташ, е, е я отчиташ за целия, за е, е, целия период. Е, от назад, от е, е, конкретно събитие, което е задействало е, този процес на загубе. Благодаря, господин Хакер. Вие искахте май думата. Yeah. Also, das Argument, äh Аргументът че е, в крайна сметка е, кредитния риск е, се оценява в момента в даден момент, това е, се отнася за определения момент. В, в рамките на една година нещата могат да се променят и в крайна сметка чрез първоначалната е, ефективна е, лихва, която се прилага, това се компенсира, което не означава обаче, че не остава известен риск. При използването на този модел на справедливата стойност е, трябва да имаме известни съмнения относно тези 12 месеца. Всъщност, кога се стига до момента, когато един започва, задейства изплащането на даден кредит. Тук нещата са като в 39, е, при 39. Е, имаме показател за някакво кредитно събитие. Новото при този стандарт е, че и двете отчитат е, първата стъпка. Трябва да разгледаме проблема по този начин. Е, първо, кога преминава от първата във втора стъпка, а именно когато кредитния риск е, се влушава е, значителна степен. Това звучи добре и правдоподобно, но е, по този начин всъщност пренебрегваме риска, началния риск, при кой кредитен риск съм стартирал при едно влушаване, при обесценка, би могло при един много добър кредит какво обаче става, ако ако това, тази обесценка не е значителна. Би трябвало е, тази връзка си остава дали тази връзка да си остане е, причинно-следствена или да дефинираме по-точно е, принципите и задълженията, които в крайна сметка водят до които ще докажат печели, е, е, доходоносността на даден е, капитал. Защото в крайна сметка това, което съм похарчил, се връща при мен. При, една, при един комерциален подход обаче би трябвало много сериозно да помисля дали е в мой интерес да направя това. Това е горе-долу подхода на малките банки в е, миналото поне. Трябва наистина да помислим сериозно дали този е, казуистичен причинно-следствен подход е, е за предпочитане или да се ориентираме към принципи, при които да се да се е, отчита способността на предприятието да обслужва даден дълг. Трябва, разбира се, да се пресметне върху целия жизнен е, цикъл. Звучи много хубаво, когато говорим за дадени портфолии, но в крайна сметка трябва да видим как е, вписвам е, загубите, т.е. да не остане непокрита и без необезпечена част от кредита. Благодаря. Кора. Thank you, Mr. Chair. Um, I would like to start... or you had specific... Uh... Господин Верон, имате ли конкретен отговор? Да, всъщност аз ще отговоря на въпроса на господин Кемал. На него исках да отговоря, но вие разбира се можете да отговорите и на този въпрос. Има ли друг желаещ да отговори? Господин Ашли. Личното ми мнение е, че всъщност няма доказателства, които да обвързват последната финансова криза с счетоводството. Дали новия стандарт ще помогне? Да, особено при обесценката. Защото тук има принципи, да, може да са различни, но има основаване на принципите има и две основни правила. Ние трябва да сме сигурни, че Базелския комитет, който си върши работата добре, е достатъчно последователен, защото когато се приема твърде много правила, се забравя за принципа. Въпросът ви за застраховането е много уместен. Аз също се тревожа, но не мисля, че проблемите на застрахователната индустрия и прозрачността е, ще пострадат, ако този стандарт се въведе възможно най-скоро. А пасивите, отразени в баланса, Не мисля, че тук ще има такъв натиск и напрежение за застрахователната индустрия. Благодаря, Фабио Демази. Бих искал да, тук да се противоставя на господин Ешли. Метода на оценката няма особено пазарна стойност. Там, където отпускането на кредити е обвързано с оценка на обезпеченията, обикновено не съм съгласен с тази логика и тук искам да кажа, че достатъчно, достатъчно доказателство имаме, че че всъщност политиката на лихвите е адаптирана, съобразена с кредитния риск. Това означава, че кредитоспособността на клиентите се променя и ако при вероятност за не изплащане, тогава се, трябва да се промени отношението, е, кредитоспособността на, на, на е, длъжниците. Колкото до новия стандарт е, и това преминаване от първа, ако се забави или отложи е, прехода от първа към втора фаза, смятате ли, че е, риска е да се стигне до същите системни проблеми, както, които преживяхме с е, стандарта 39? и отчитането на загубите да се отлага до е, точката, когато вече това е необратимо и е, не биват отчетени. Благодаря. Първо, най-общо, най-общия отговор. Обикновено се пита дали става дума за някакво подобрение но а, ние мисля, че сме съгласни, че по отношение на справедливата стойност едва ли много ще се промени, е, много а, разли, промяна се забелязва в резултатите. Нещата си остават същите и Арф е, новия стандарт 9 е, в това отношение ще няма да доведе до някакво подобрение, сравнение с 39. Единствената разли... разлика, съществена разлика е, че модела на обесценка е модел на обесценка. И както казах, проблема е, че имаме един е, казуистичен подход. Думата звучи добре, когато имаш обикновено някакви провизии, но но тук се отзаива огромно поле за приложение, което не винаги може да бъде оценено достатъчно точно. При значими обесценки съществува възможност да се отлага безкрайно. В крайна сметка обаче при обесценката винаги по същество трябва да се вземе решение. По това вече сме съгласни всички. Но според мен е, трябва да имаме подход ориентиран е, към принципи, защото причинно-следствения казуистичен подход няма да ни реши проблемите. Е, при значима обесценка, при би трябвало да видим в крайна сметка къде се намира длъжника в, в крайна сметка, не в началото. Ето защо трябва да видим дали критерия е достатъчно е, е, приложим, дали е, има достатъчно приложено поле и дали подходът е ориентиран към принципи опасността, винаги ще има опасност и счетоводството винаги пряко или косвено ще се влияе от риска и вече в зависимост от критериите, значимост или не, в такива случаи винаги е, ще съществува стимула да се отлага. Въпросът е какво ще направя в криза, в ситуация на криза, не е водещ, а по-скоро как през цялото време управлявам загубите си при справедливата стойност, при ДЦВ и какъв потенциал предлага този подход. Когато ме удари кризата, разбира се, винаги ще имам, ще съм мотивиран да протакам. Мисля, че новия е, стандарт е, предлага леко подобрение за ситуации на кризи, сравнение с 39, но е, незначително. Благодаря, Свен Гиголд. Благодаря ви за възможността е, за това изслушване, защото наистина темата е важна. Но една методологична забележка. Според мен, големият проблем е, че ние се опитваме да прокараме законодателна е, норма в област, където е, самите експерти са изложени на риска конфликт на интереси. Един от нашите експерти беше завеждал Центъра за отлични постижения на Лойд. Друг беше работил за KPMG, а сега е член на съвета на Баркли, е, банка, която се прочу напоследък. Е, самият аз не съм специалист, не искам никого да съдя, но ми се струва, че тук има проблем защото това са хора, които са много близки до Ефрак, а в същото време те не могат да бъдат независими. Много малко са тези, които са истински независими и това е голям проблем. Имам въпроси към господин Баркъл. Г20 и господин Верон го каза, излезе с доклад 2009 година и съответно критерии за новите счетоводни стандарти. Няма да изброявам всички от тях, но на първо място се казваше, че трябва да се намали сложността на стандартите при финансовите инструменти – Господин Баркол, нека ви напомня какво написахте 2014 година. Е, вие написахте, е, че никой вече не говори е, за отчитането при финансовите инструменти. Господин Баркол, смятате ли, че Г20 всъщност изпълни задачата си? Смятате ли, всъщност, че стандарт номер 9 изпълнява изискванията на Г20. Обръщам се и към вас, господин Харен. Вие казахте, да, ние можем да изпълним изискванията, но какво се прави точно за тези провизии? Благодаря. Отговор. Много ви благодаря. Трудно е, когато трябва да говориш за нещо, което си направи в миналото, но намаляването на сложността на финансовите инструменти наистина беше валидно изискване. Не и само цел, обаче, а по-скоро процес, който се съчетава с множество други фактори. 2008 година още започна работата по този нов стандарт. Първия вариант съдържаше 40 страници, но много бързо набъбна, защото имаше много въпроси. Сега имаме и новия модел на обесценка различен от надзорните правила за банките. Всичко това трябваше да се обяснява. Не смятам, че има достатъчно опростяване, но аз си бих попитала, възможно ли е такова опростяване. Не мога да си представя стандарт за финансовите инструменти, който да е дълъг само 20 страници. Всъщност, аз бих казал, ако вие сте прочели стандарт 9 и смятате, че сте счетоводен експерт, сигурно не сте го разбрали. А ако този стандарт е резюмиран на 20 страници, пак няма да го разберете. Да, но сега стандартът, стандартът е увеличен с още 20 страници. Той всъщност се осложнява, не се опростява. Да, съгласен съм, но не мисля, че тези допълнителни 20 страници са толкова съществени. Дали става дума за 500 или 520 страници, вече е друго, когато стигнем до такива обеми. Николас, на бързичко, 30 секунди. Всъщност, за конфликта на интереси, тъй като господин Камал го спомена, господин Гигот също и беше съвсем прав, трябва да кажа, че за мен е лесно да отговоря, защото никога не съм зависил от голямата четворка. Освен това има и предпазни механизми. Благодаря за възможността да участвам в дебата защото не мисля, че трябва само да имаме затворените счетоводни общности. Има такива затворени групи, дори в рамките на ЕФРАК. Това наистина е проблем. Доста от експертите зависят от голямата четворка не е решен и с управлението и финансирането на организацията. Но е важно да има достатъчно информация за стандарт 9, за да може членовете на парламента да взимат информирани решения. Благодаря, не виждам Барбара Капел, госпожа Столоян. въпросът от господин Игълт е, остана неотговорен, но бих искал да се спра на нещо, което току-що бе казано. Обикновено се, про... се Ясно е, че живеем в е, сложен свят, а финансовата индустрия е изключително сложна, но не смятам, че с осложнени, аз тук правя разлика между сложен и осложнени, с осложнени стандарти може да бъде решен този проблем. Не искам да правя реклама тук на ХГБ, но наистина по-добре е с малко параграфи, с по-малко финансови инструменти. Трябва да се решават проблемите. Обикновено това става с много коментари, които обаче са ориентирани към определени принципи. Когато говорим за конфликт на интереси, трябва да погледнем, да помислим за историята на, на тези стандарти. Това е един всъщност то е замислен от представители на една и съща школа така че няма нищо изненадващо, че подходът е сходен. Колкото до въпроса на господин Гигъл, в е, 2009 е, когато в една е, статия говорих за справедливата стойност, всъщност Господин Гигол попита какво трябва да се направи. Ако кажа, не приемайте стандарта, след като вече от 5-6 години се готви този стандарт, накрая експертите успяха да го почти да го прокарат. Е, обаче работа от този проект може да се сравни с е, изграждането на берлинското летище. Това непрекъснато разширяване, непрекъснато добавяне, е, финансиране и нови изисквания ако правният, законодателният орган погледне сериозно на въпроса и се каже, добре, има демократична процедура за решенията на този частен орган, това е приемливо. И няма нищо лошо, например, да се използва отчетността, счетоводството по справедлива стойност. Например, бизнес, всичко останало попада в категорията на загуби, приходи и разходи. Ако едно предприятие е неуправляемо, тогава защо трябва да бъдат оценявани неговите активи по същия начин? Не мисля, че при обещаняването, например, обикновено от предприемачите, от предприятието се изисква в крайна сметка в, е, да работят е, на базата на принципи в своето счетоводство. Но, както казахме, при някои кредити, всички кредити, е, подходът е индивидуален, обикновено Двете изменения са тези. Първо, ориентиране към принципи при модела на обесценяване и второ, ня, някои области от счетоводство по справедлива стойност да бъдат извадени от пакета, там където те биха навредили. Благодаря, Перванш Перес. Благодаря. Сега, критиката за, по справедливите стойности е много по-стара. От е, е Германия от е, е, много отдавна това е забранено след една от е, сериозните финансови кризи. Сега какво бих предложил? Аз е, цялото е, поставяне на стандарти не, не, не харесвам по принцип, но би трябвало да заложим по-кратки срокове. Ако 9 замени 39 е, Ако трябва да промените нещо, на този етап – това би било възможност да се извадят отделни правила от приложното поле. И след това в дългосочен план съвета за стандарти да каже, ние искаме едно ориентирано към принципи счетоводство. Ако това не става, тогава трябва да помислим дали тази система на налагане на стандарти ще функционира като е, един е, е като световни стандарти. Но мисля, че трябва да разделим нещата на срокове, в краткосрочен план да видим, да изпробваме, да видим къде са проблемите, къде се конят проблемите и след това да помислим дали да приемем всичко като пакет. Yes, actually the question was... Всъщност въпрос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 казах, е, аз е, изложих е, критичните си бележки. Аз се съмнявам, че Fair Value ще засили прозрачността и избягването на, на отчитане на загубите в крайна сметка. Трябва да помислите наистина как ще се върви от тук нататък. Както казах, аз маркирах два, въпро... два пункта, в които може да се променят нещата. На този етап повече от това няма какво, нямам какво повече да кажа.